Bien, mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Скъпи колеги, моля ви да заемете местата си. Откривам днешното заседание на нашата комисия и приветствам с добре дошла госпожа Макеван, председателят на Комисията по развитие. Днес имаме важно съобщение за вас. Става, на, става въпрос за удължаването и разширяването на обхвата на доверителния фонд за Централно Африканската република, доверителният фонд БЕКО. А междувременно започваме с приемане на проекта за дневен наред с отношението, че точка 7 ще бъде отложена. Става дума за продължението на главата съвета относно методите за изпълнение и финансиране на общия бюджет във връзка с Брексит. Всички знаят, че все още се поряд на изчакване. Няколко думи, за да ви кажа резултатите за от неформалното състедание с е, министрите на външните работи се проведе в е, Букурещ на 12 март е, екип на Европейският парламент, работеща по вътреш собствените приходоисточници, беше поканен да вземе участие на заседание на министър 20 държави членки мерки преди заседанието на Свет по общи въпроси. Това беше възможност да представим основните принципи на Европейския парламент за многодишната финансова рамка за 2021-2027 година. За първи път имахме възможността пряко пред министрите и държавните секретари да разговаряме по темата, т.е. без да минаваме през посредничеството на председателството на съвета в рамките на двустранните ни съседания с него. По този начин подчертахме, че предпочитаме каква е процедура предпочитаме за преговорите по МФР и е, програми, собствените ресурси, горните граници за финансирането, принципите за хоризонтално разпределение и преразглеждане по средата на периода. В ограниченото време, с което разполагахме, и проведохме много е, откровен обмен на мнения с министрите. Някои от тях подкрепиха желанието на Европейския парламент да намери нови собствени ресурси, да предвиди истински инструменти за гъвкавост над таваните на МФР или също така в искането ни да се здобием с истински механизъм на Европейския съюз за санкции в случай на неизпълнение на задълженията, а други, както можехме да очакваме, най-вече нетните вносители настояваха за по-скромен бюджет без нови собствени ресурси. Като цяло, останах с впечатлението, че съвета не е работил много по въпроси и че трудно ще може да спази поставената от него самия цел, а именно да се стигне до изготвяне на позиция на съвета до есента на 2019 година. Аз лично подканих министрите да определят стратегическата си визия за ролята и правомощията на Европа в настоящият а, свят. И също така а, поискахме да бъдат прехвърлени част от а, общите благан от а, национално равнище към европейско равнище. Помолих ги да погледнат малко по-отворено на преговорите на английски You have to think out of the negotiating box, макар това да доведе до намаляване на общото количество на бюджета. За да се постигне до някакво споразумение в най-добри срокове, колегите, които ще бъдат избрани, и ще се членове на нашата комисия след изборите би следвало отново да бъдат поканени е, да, запровитим това заседание преди следващият неформален съвет по общи въпроси, който ще се проведе в Хелзинки. Срещна също така и с комисара Оттингер на 13 март е, в е, Страсбург, за да обсъдим МФР и собствените ресурси. Комисарът искаше да сподели с мен някои дан, сведения, които между другото в някои случаи не отхвърляха МФР. Той искаше да ни увери по отношение на МФР, че е убеден, че държавите членки ще постигнат споразумение в съвета през октомври 2019 година, както вече ви казах току-що. Аз не останах със същото впечатление от срещата си с министрите в Букурещ. По отношение на Брексит, господин комисари е обърна вниманието ни на недостигът на средства, до които ще се стигне в случай на излизане на Бърното кралство без а, споразумение, като се изчислява а, този недостиг на 6 милиарда за 2019 и 12 милиарда евро за 2020 година. В този случай комисарът предвижда изготвяне на а, коригиращ бюджет за 2019 година, за да, като, се предвижда увеличаване на вноските на 20-те държави членки от една страна, а от друга страна общо намалява съкръщаване на разходите. Започвам да се питам дали пък Обединеното кралство няма да остане в Европейския съюз, което пък би било прекрасно доказателство за устойчивостта на Съюза. Относно бюджета на еврозоната, комисарият ни обясни, че съветът е разделен на няколко групи от под темата и че е възможно да се излезе с предложение през месец юни комисарят е, създава впечатлението, че се опитва да окаже доста силен натиск върху парламента. Съвместно с румънското председателство подписа писмо до председателят на парламента, с което призвава всички парламентарни комисии да гласуват преди пленарното заседание през месец април, т.е. преди последното пленарно заседание за настоящият мандат на парламента, което обаче предизвика протест от наша страна. Защото комисара иска върху няколко да упражнява натиск, нека да започне с съвета. Ние, скъпи колеги, сме готови да започнем преговори още от месец ноември. И след като комисарят си даде сметка, че няма особено е, възхитени реакции, привика и призова всъщност е, председателята на парламента, докладчики, председателите на парламентарните комисии да ускори процеса. Да се питам дали ще това е в правомощията на комисията. Така че, скъпи колеги, ако нямате нищо против, нека да обя... припомним на господин комисаря, че не бива да се меси в правомощията ни, тъй като двата са законодателни отговора са съвета и парламента а комисията трябва да играе ролята на честен посредник и не би следвало да излиза от ролята си. Да, си сметка, че комисарят Отингер иска да приключи с а, а, всичко преди края на октомври, но пред... не знам дали това е възможно предвид закъснението и най-вече липсата на подготвено за това в съвета. От заседанието в Бухарест останахме с впечатлението, че всички очакват един ден държавните правителствени ръководители да се срещнат и да се вземе някакво решение, каквото излезе това, като се очаква, разбира се, от парламент от своя страна да го подкрепи, независимо какво ще бъде съдържанието му. Но решението ще остане в ръцете на следващият мандат на парламента. Първо бих искал да се уверя, че заседанията на взети на заседанието на координаторите, които ви бяха изпратени заедно с проекта на протокола за наседанието на 14 и 26 февруари е, могат да бъдат прияти без възражения. Същото въжи и за протоколите на редовните задания на комисията от 14 и 26 февруари. Ако няма възражения, протоколите се, се смятат за прияти. Не виждам възражения. И сега пристъпваме към точка четвърта, именно доверителният фонд за Централна Африканската република, по-известен като фонда БЕКО. И тази точка ще разгледаме на съвместно заседание на коми... заедно с Комисията по развитие. Още веднъж приветствам госпожа Макеван с добра душа, както и колегите от нейната комисия. Става въпрос за предложение за удължаване на мандата на двойтения фонд, който беше създаден за период от 5 години, който ще изтече на края на месец юни, като предложението е този фонд да бъде удължен 18 месеца. С това дам думата на Лошалин Демакерна за встъпителни думи. Благодаря. Благодаря за поканата да проведем е, съвместно е, заседание за фонда Беко. Но преди това да кажа добре дошли е, на групата наши посетители от Нова Каледония, от Комисията за развитие, поканен от господин Понга, който в момента не може да присъства. Тук ли сте? Добре дошли! Знам, че за мнозина от вас това е първо посещение в е, Брюксел, а може би дори първо посещение в Европа. Затова е, добре дошли. Много се радваме, че сте сред нас. Вие казахте, господин председател, че Брексит е в състояние на очакване за това какво ще се случи. Мисля, че всички ние сме в състояние на очакване какво ще се случи. На 5 април ще има още едно заседание на комисията по развитие. Аз не знам дали ще го председателствам или не. Във всички случаи мнозина в Брюксел са в очакване. Много от е, колегите от Комисията по развитие в момента не са в залата, защото е, са в Букурещ на Общата асамблея по развитие. Много трудно беше да съчетаем дани, датите, но е, въпроса с удължаването на доверителния фонд не може да бъде отлагано, защото той просто трябва да приключи в противен случай през юни. Защо поставяме този въпрос? По новия финансов регламент ние се преборихме да имаме засилена роля при създаването на доверителни фондове като на, и тематични фондове, като фонда БЕКО. И е, съответно имаме своя глас при продължаване на срока на действие на тези фондове. И тъй като в нашия вътрешен правилник още не е разписана процедура как това да се прави, за това трите комисии, които отговарят за всички фондове за развитие за, по бюджет и бюджетен контрол, а, поискахме консултация за това как да процедираме при удължаването на срока на такива доверителни фондове и това ще е процедурата, към която ще се придържаме сега. Ще очакваме от председателя на Комисията по конституционни въпроси да предложи да се предвиди една процедура в правилника, за да може това да влезе в правилника за следващия парламент. Е, комисията ще разясни защо е необходимо това удължаване и след като обсъдим координаторите на двете групи ще постигнат съгласие. Е, това съгласие ще се изрази в писмен вид пред председателя на парламента Таяни, който пък ще уведоми председателя на комисията също писменно. Ще чуваме от комисията малко повече фонова информация. През 2013 е създаден доверителния фонд БЕКО, първия в Европа. Идеята е да се обединят средствата за Централната Африканска република след кризата през, в тази страна 2012 и 2013. Там се събират средства от Европейския фонд за развитие 173 милиона от този фонд от европейските средства. Има и е, принос от е, Франция, Германия, е, Нидерландия и Швейцария. Общо е, фонда разполага в момента с 239 милиона евро. Аз е, посетих е, Централна Африканската република и се запознах е, как е, действа фонда там. Е, думата беко на езика на тази страна, е, наречен санго, означава надежда. Хората там живеят в неописуемо тежки условия. Аз се срещнах с управителния съвет на доверителния фонд на 30 ноември. И комисията препоръча на управителния съвет да се удължи фонда. Той се съгласи с тази препоръка и за това в момента е, гласуваме. Централната Африканска република е, е, е от най-бедните страни в света, според индекса за човешко развитие. Е, много неразвити институции, изобщо неразвита страната, няма основни услуги, няма и е, функциониращо, добре функциониращо правителство. Когато посетихме страната мината година, е, видяхме колко, какво може да постигне доверителния фонд, който, което не може да се постигне с други програми, защото той може да действа много бързо. Малки проекти, пример в помощ на жените за създаване на малък бизнес в столицата Банги. Много напрежение има между различните общности в някои места и благодарение на средствата се изгражда и доверие, а и домове за хората. Бяхме на посещение заедно с координаторите от НП и от социалистите и демократите в Комисията по развитие. За съжаление, те не могат да присъстват в момента. След нашето посещение през 2017 положението в страната още повече се влоши, но сега като че ли се вижда известна надежда, защото вече е подписано мирно споразумение. Ако няма мир там, много трудно можем да си представим как може да се прави нещо за, раз... за развитието на страната. Много големи средства се отделят и за обучаване на армия в тази страна, защото Примерно ние, когато посещавахме, не можехме да излезем от столицата. Не беше безопасно. Така че много средства отиват от специалните сили за обучение на армията. И се надяваме, че мирния процес и подписания през феврари е, договор за мир ще е, допринесат за сигурност. И така, нека да чуем сега от госпожа Франческо Демауро предложението за удължаване на фонда. Благодаря. Благодаря. За мен е удоволствие да присъствам на вашето съвместно заседание. Линда, в ваше лице е, фонда има отличен застъпник. Вие сте били там, видяли сте какво се прави. Направихте и отличен увод по отношение на дейността на фонда. Той бе създаден 2013 именно за да се справи с много тежкото положение на в страната. Там реално държава не присъстваше и ние се опитахме да използваме този нов инструмент, доверителен фонд, за да можем да действаме там, където има огромни хуманитарни нужди, а няма действащо правителство. Целта беше също така не само хуманитарна помощ да отпускаме, но и да подкрепяме е, остатъците от администрация на, на местно ниво, която така съществуваха в много малки порядъци. Идеята беше да се свърже помощта за директната помощ с помощ за развитие. Значи преките нужди за храна, за продоволствие, за подслон от една страна, но от друга страна и да се изгражда до някъде някаква система, която да може да поеме отпускането и осъществяването на тези услуги. За 5 години бе учреден фонда Франция, Европейския съюз, после Нидерландия и, е, и Швейцария се присъединиха, което е много добре да имаме и не членове на Европейския съюз, е, които дават своя при е, които дават своя принос. 243 милиона, много сериозна сума е това, в никакъв случай не е малка. 98% от обещаните суми вече са били получени и 82% вече са предвидени по проекти. Над 67% са изплатени. Какво означава това? Това означава, че имаше абсолютен капацитет за освояване на средствата. Ние много бързо решихме какви действия да бъдат провеждани и успяхме да изпълним програмите. Разбира се, в една страна като царта е трудно да се работи. Там се опитвахме да работим максимално с международни и местни неправителствени организации и агенции на ООН и на страните членки. Над 40% от нашата дейност се съсредоточава в областта на здравеопазването. Това са основни нужди и покриваме практически цялата страна т.е. над 2 милиона души от населението от 5 милиона. Акцентът е върху децата, жените, бремени. Това е голяма част от нашата дейност. Също други основни услуги, развитие на селски региони, програмата за сближаване, е, има и програма за равнопоставеност. Там има много, много примери за така военно престъпление на, на базата на насилие срещу жените. Също работиме по програми за възможност хората да се върнат там, където са живели, е, за да могат да се занимават и до някъде с е, е, земеделие и да се търси някакъв вид помирение с тези, които са ги накарали да напуснат. Много голяма конференция през ноември 2016 бе организирана конференция на дарителите. Мисля, че парламента бе представен там. И вече има нов, новоизбран президент и страната като че ли се намира в една по-добра ситуация. Два милиарда бяха обещани е, в е, програмите за развитие. Те са в съответствие с наш националния план за развитие. В последните две години обаче не се е постигна кой знае какво развитие за добро. Военни групировки контролират около 80% от територията. Там има и мисия на службата за външна дейност. Е, присъстваме също и в областта на правосъдие и полиция. Но е много трудно това, което обмисляхме, направихме така една сесия за размисъл с страните членки и, и е, страни, и парламента, какво още остава да се прави, какво е направено и така нататък. Все още има много какво да се прави, тъй като не се подобрява положението в страната. А, също и споразумението за мир не, не вървеше на никъде. Целта беше да се подобри малко и положението със сигурността на място. Какво постигаме през фонда? Гъвкавост, възможност за бърза реакция, да приспособяваме е, дейностите, да сменяме къде да се работи поради съображения за сигурност. Е, положението се сменя много често. Е, много сме благодарни на подкрепата на властите. Виждам, че тук има представители на посолството. Те също участват и в вземането на решения за използване на средствата. Много положителен елемент е това, че обединяваме средства и от Европейския съюз, и от страните членки. Е, навсякъде е познат плана Беко там е, на място и затова и трябва да продължим. В Банги през ноември управителният съвет официално поиска продължаване на срока на дейността до декември 2020 година, т.е. в рамките на многогодишната финансова рамка. Само до декември 2020 искаме удължаване, но във всички случаи имаме ангажименти да има и допълнителни допълнителен принос от Франция, Германия, Италия и Швейцария. Вероятно и Европейския фонд за развитие ще даде средства. Така че е, смятаме, че ще можем да употребим добре тези средства. А що се отнася до мирното споразумение, подписано през феврари в Бангли, след като се обсъди въпроса в Хартум, е, така под египтата на Африканския съюз в пълно с пълно одобрение на правителството и президента. То бе подписано и сега имаме възможност тази страна да излезе от кризата и да тръгне в положителна посока. И в такъв смисъл фонда Беку е инструмент, който много бързо може да подкрепя този процес да се намества, намесва в области, където е проблемен достъп поради съображения за сигурност, а също и да подпомагаме правителството в този процес на установяване на мира. Работим с съвета в, е, работна, в групата Кодев и е, там ще мине същата процедура. В е, петък в съвета по заетост и социални въпроси бе одобрено е, писмо от председателя на съвета към комисар Мимица, който дава зелена светлина за продължаване на споразумението. Добре, преди да, преди да дам отново думата на господин Артюи, господин Марио Сензесио е тук представител на посолството на Централна а, е, Африканска република. Мисля, че и той иска да каже няколко думи. Заповядайте. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че предоставяте възможността на Централно Африканската република да дойде тук пред това, тази велика асамблея и да вземе думата. Е, госпожо председател, е, Беко, е, това е Европа, Европа в нейната щедрост. Европа и ценностите, която тя защитава, ценности мир и устойчивост. Току-що говорихме за устойчивост, но също така и ценността на развитието, когато никой не е забравен. Беко днес е и Централно-Африканската република, защото днес Централно-Африканската република се отъждествява в значителна степен върху Беко. Когато се проведе стратегическата дискусия по този фонд през октомври е, тук, министъра на економиката и на плана каза, че не е необходима техническата подкрепа, защото веднага може да се говори за него. Това показва как се освоява този фонд от Централноафриканската страна. Със своята гъвкавост този фонд изцяло се вписа в стратегията за възстановяване и утвърждаване на мира, създадена от правителството с помощта на съответните партньори, с трите части е, Беко Жит и с е, дейността на Беко на терен. По този начин Централноафриканската република вижда по-добро бъдеще. Ние високо оценяваме това. Вие Споменахте за малки проекти, макар и дейностите по БЕКО да са пренебрежимо малки, ние в Централно-Африканската република сме убедени, че те водят до огромни, много големи резултати и че за бъдеще тези резултати ще бъдат още по-гигантски. Днес е на лице възможност за Централно-Африканската република, а именно мирното споразумение, подписано на 6 февруари в столицата Банги. Все още има някои неразбирателства по това споразумение изменение, но смятаме, че до няколко дни те ще бъдат разсеяни. Та да, това е възможност за БЕКО и да действа, да действа по-ефективно. Защото при обсъждането на БЕКО до сега се говореше само за несигурността на положението на място, е, положението свързано с сигурността. Беко няма достъп до определени части на Централно-Африканската република. Чрез мирното споразумение Беко може да отведе по-напред своите дейности, млади хора, жени е, да се надяват на по-добро бъдеще. И затова ние от името на Централно-Африканското правителство отново повтаряме тук волята ни този фонд да бъде продължен, но искаме също така да заявим днес, защото защото вие като европейски депутати представлявате и държавите членки, откъдето сте, така че ние отправяме една защитна реч е, към вас, вие да бъдете говорители е, пред вашите страни, за да направите своя принос в фонда Беку. Защото фонда Беку, е, това сме ние заедно, Централно-Африканската република и Европейския съюз, в общото разбиране за търсене на идеал – идеал на мир, идеал на развитие, когато никой не е изоставен идеал е, е, за устойчивост на трудности. Това е посланието, което искам да ви отправя днес. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Благодаря много. Е, съгласна съм с вас. Когато бяхме в Централно Африканската република, този фонд отразява изцяло връзката между нас и страната. Имаше жени, с които се срещнахме, които познават този фонд. Изключително много хора познават този фонд, така че ние ще отправим ясен сигнал сега, ако е, искаме да продължим фонда. Господин Артуи е, поема председателството на заседанието. Има много убедителни доводи много убедителни доводи, за да бъде продължен е, фонда Беку. За момента не съм регистрирал искане на думата от страна на нашите колеги. Госпожа Кенго... А, извинете. Извинете. Грация. Госпожа Кианги има думата. Благодаря. А, да, ще почакам докато си сложите слушалките. А, председателя, благодаря за разбирането. А, а, благодаря ви. Много беше интересно това, което каза Линда в началото. Тя се спря на всички теми, на всички важни теми, свързани с фонда. И най-вече и благодаря за това, което каза за Централно Африканската република. Лично аз съм добре запозната с положението. Първо в качеството ми на първо, чрез работата на комисията ДВ, но също така и като член на друга работна група. Говорим основно за национално помирение и мир. Искаме да помогнем населението, да помогнем на населението чрез мирния процес да се създадат проекти за развитие. Аз самата подкрепям този фонд Обедена съм, че чрез него ще се утвърди мира в страна, която не познава мира от години. Първата жертва са жените и децата. Аз мога само да подкрепя това мирно споразумение. Без мир няма развитие. нека се възползваме от предоставената възможност. Нека продължим фонда. Мисля, че реакцията ще бъде положителна. Ние отпускаме този фонд от години, не бива да спираме по средата. Трябва да го доведем до край. Е, жените и децата имат нужда от е, тази помощ, дори и за малки проекти, за които стана въпрос. Аз лично не посетих Централно-Африканската република с Линда, но, е, но съм запозната с ситуацията. Имам предвид какво е отношението на властта, какво е положението на гражданското общество в Централно-Африканската република. Често е, водим е, дискусия по тези теми и в интерпарламентарните ни срещи. Още веднъж е, благодаря на Европейската комисия за казаното, за писменото становище, което ни отправи. Благодаря и на господин посланника. Всеки депутат прави каквото може. Той може да се обърне и към страната си, страната от която е избран, за да може Централно-Африканската република да се върне към пътя на мира и на развитието. Развитието е необходимо не само на Централно-Африканската република, а на цяла Централна Африка. Председателя, благодаря. Благодаря, скъпи колега. Ние всички от все сърце желаем Централно-Африканската република да се върне към мира и към ритъм на развитие, който вдъхва надежда и доверие на всички жители на тази република. Искам да задам няколко методологични въпроса. Европейския парламент и в частност неговата комисия по бюджет настоява на единството на бюджет но е, когато се мултиплицират доверителните фондове, се противоречи на този основополагащ принцип. А този принцип е, създава по-добра възможност за четимост на всеки бюджет от страна на европейските граждани. В е, междинния доклад, който беше обсъден на пленарното заседание през ноември, ние настояхме на нашата привързаност към единството на бюджета и изразихме желанието да се внесе някакъв ред в е, е, тези, тези джунгла от доверителни фондове и специални фондове в крайна сметка се стига до онова, което ние наричаме галактика от е, фондове. Ако има диаграма, в сърцевината ще бъде бюджета на Европейския съюз и около нея ще има цяла галактика от фондове, от инструменти, от е, допълнителни фондове и е, по този начин е, бюджета става нечетим. Е, основавайки се на този принцип, искам да помоля Европейската комисия да ни обясни и да ни напомни добавената стойност. Искам да ви напомня, че през 2014 година този фонд беше създаден по съображения за неотложност. Пет години по-късно тази неотложност още ли е на лице? Освен това, ако е, е, се опитаме да направим някаква прогноза за бъдещето, а именно при следващата многогодишна финансова рамка, трябва ли да запазим доверителните фондове или смятате, че кредитите, е, за които се настоява, ще могат да се впишат в бюджета на Европейския съюз? Ако има принос от различна дадена страна, която иска да покаже щедрост, ще можем да отнесем този принос към съответната глава приходи. Та искам да попитам Европейската комисия. Е, по какъв начин този фонд се допълва с други програми за финансиране и намесване на Европейския съюз в Централно-Африканската република? И накрая искам да помоля Генерална дирекция бюджети да посочи поради какъв мотив е, ние е, още не сме получили доклада за доверителния фонд от ноември 2018 година до сега. Да, а, още един въпрос. Ако, ако, ако, не, ако не възразявате, а, говорим за размера на финансиране. 40 милиона ли е, както се искаше? А, бихте ли ни казали какъв е размера на фонда? И а, от от резервния фонд за 11-та национална индикативна програма. Бихте ли ни казали откъде точно идват парите? Откъде и за какво точно, ако обичате? Thank you, Chair. Uh, let me start by trying to answer some of the questions. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, след което колегата Деморо със сигурност ще ме допълни. По отношение на източника на финансиране на фонда БЕКО, Спомената вече беше размерът от 240, 243 милиона. Това бяха общите ангажименти поети до 31 декември 2018 година. От тях общо от тези общо 243 милиона, 67 милиона са обещани от други дарители. Четирите държави членки и Швейцария вече бяха споменати. Тоест, те предоставят общо 67 милиона или общо 28% от общия бюджет от 243 милиона. Останалата част финансирането идва или от бюджета на Европейския съюз в размер на 63% или 26% и основната част идва от Европейският фонд за развитие, а именно 130 милиона, които представляват 46% от общо финансиране. Това е разбивката на финансирането на фонда. Господин Артюи, може би има някакво недоразумение. Ще проверя какво се е случило. По принцип трябва да получавате докладите за доверителните фондове всеки месец. Разполагам с доклада от 31 декември, който доколкото знам трябва и вие да сте получили, но ще проверя дали ви е бил изпратен. Доколкото знам, да. Третият ви въпрос – който може би засяга генерална дирекция бюджети. Дали ще има нужда от да се предвидят доверителни фондове на Европейския съюз за новата МФР. Може би е прекалено рано да се опитваме да отговорим на този въпрос. Новата МФР предвижда такава възможност. Ясно също така, че парламента ще участва в едно такова решение. Ясно също така, че в продължението си за новата МФР Европейската комисия прави редица предложения, свързани с гъвкавостта, които могат да намалят нуждата от предвиждане на доверителни фондове в новата МФР, ако, разбира се, предложението на комисията остане в същия вид след разглеждането му от законодателите. Не мога да отговоря на въпроса ви на този етап, но ако бъде запазено правило от Европейската комисия е равнище на гъвкавост, може би ще намалее нуждата от доверителни фондове в новата МФР и сега давам думата на колежката. Благодаря ви. Един от въпросите ви беше защо продължава да е толкова наложително да се действа в Централно-Африканската република. Ако погледнете данните за положението, което живее населението, над 50% от него има нужда от хуманитарна помощ. Много е голям броят на вътрешно разселените лица, голям е брой на бежниците, които са извън страната, деца, които все още Боят на децата, които не ходят на училище през последните години, също е много висок. Така че подобрението, което очакваме последните години, все още е, на... не е на лице. Милото споразумение беше подписано на 6 февруари, но сега трябва да гарантираме, че мирното споразумение ще бъде приложено на практика, т.е. че военните групи ще се обезоръжат, че ще се опитат по някакъв начин да се включат в някаква форма на законна дейност, тъй като престъпна дейност, разбира се, им носи много повече печалби, така че трябва да се опитаме да ги насръчим да оставят оръжията и да се включат в обществото. Трябва също така да насърчим и помояването между общностите, защото много от тези общности бяха засегнати от а, насилието между отделните общности, така че много работа ни чака, за да подобрим цялостното положение. Способностите на страната също е свърз, са пряко свързани с а, наличието на сигурност. Няма как да очакваме да се възстанови структурата, т.е. префекта и подпрефектите да а, започнат да вършат работата си, да функционират нормално, без да се гарантира нужната сигурност. Процесът започва, но все още много бавен. Зададохте въпрос също така за взаимното допълване с други фондове, и то с пълно право има и други фондове на Съюза. И държа да отбележа, че доверителният фонд БЕКО започна да функционира през 2014 година, когато все още нямаше почти нищо от друга страна, т.е. нямаше е, двустранна програма, подписана в рамките на Фонда за развитие. Тази програма беше подписана едва през 2017 година. Преди това работехме също в рамките на фонда за развитие да се насочим към целенасочени дейности, които да помогнат на страната да осигури основните си функции, като например плащането на заплати на служителите. да допринесохме към бюджета, за да може да бъдат изплатени минимални заплати на служителите, за да не се срине напълно държавния апарат. През 2017 година приехме националната индикативна програма като в тази програма вече се обръща внимание на сектори като образованието и здравеопазването. Предвиждат се а, разглеждане на предвидените бюджетни средства и това дали те наистина са отделени за целите, които са били заделени. И а, последната област, в а, която взимаме участие, е много суверенната област на сигурността, т.е. полицейските служби, заедно с а, мисията за отбрана, както и а, в съдебната система. Няма никакъв смисъл всъщност да се изпращат военни служители до най-отдалечените е, части на страната, за да, гарантира, да бъде гарантирана сигурността, ако след това няма добре функционираща съдебна система на граждански производства, която да гарантира дълготрайната сигурност. И последният въпрос на госпожа Макеван госпожа Макевен, разбрах, че са предвидени 40 милиона допълнителни средства. Откъде ще дойдат те? От Европейския фонд за развитие или И откъде точно от общият резерв ли? Или от програмата за Африканската република? Предлагаме допълнение на средствата, които ще бъдат предоставени от Франция, Нидерландия и Швейцария, да бъдат добавени още 40 милиона от общият резерв за 11-ята програма на ФРМ. Е. Някои от тях ще бъдат прехвърлени към фонда БЕКО. И също така обмисляме подкрепата за следващите избори. Много е важно да се гарантира безпроблемното им провеждане. Това са основните приоритети в допълнение, за тези, които не работят а, в областта на фондовете за развитие, няма възможност за дългосрочна подкрепа на хуманитарната помощ, защото за хуманитарната помощ трябва да се изискват подновява на финансирането ежегодно, което е сериозен проблем и това е тема, която трябва да обсъдим. Имаме нужда от а, някаква форма на последователност между хуманитарната помощ, която се предоставя ежегодно и дългосрочната подкрепа. Тоест имаме някак, нужда от някаква многогодишна хуманитарна на помощ. Всички се нуждаят от всички знаем, че има нужда от такова финансиране и всъщност това е ролята на доверителните фондове да гарантираме нужните средства при дългогодишни хуманитарни кризи. Така че не знам господин председател, дали сте съгласен, никой не успорва идеята за удължаване на фонда. Госпожа Кенги изказа за подкрепата си, така че ако искате, може да продължим да подготвим нужните документи на заседанието на координаторите и да изпратим писмото до председателят Таяни, с което да заявим, че подкрепим удължаването на фонда това, което ви споменахте, нужда от един бюджет. Съгласна съм с вас. Помням си веднъж, веднъж ми показахте една схема с всички сложни фондове, колко е сложна цялата структура. Съгласна съм напълно с вас, но това е тема, която ще обсъдим за новата МФР. А сега приключваме новата, сегашната МФР и трябва да намерим конкретни решения. Нека сега да дадем подкрепата си за тази много млада демокрация, която се нуждае от подкрепата на Европейския съюз, като няма други партньори. Напълно съм съгласен с заключението ви, скъпа Линда. Ако искаме да намалим броя на доверителните фондове, имаме нужда от повече гъвкавост в следващата МФР. Ако се е стигна от толкова голям брой доверителни фондове, то се дължи най-вече на липсата на гъвкавост на МФР и липсата на нужно поле за действие. Така че много ясно чухме това ваше послание. От формална гледна точка ще изготвим чернова на писмо, което ще предоставим, ще предложим на координаторите на двете комисии. И след като получим подкрепата на координаторите, ще изпратим писмото до председателя Таяни. Съобщението ще бъде направено официално на пленарното заседание, било то едната седмица в Страсбург, било то на последното пленарно заседание през а, април и по този начин ще гарантираме удължаването на фонда БЕКО с още 18 месеца. Ще приключим, с това приключваме съвместно заседание на комисиите по бюджет и комисията по развитие. Благодаря на всички колеги, благодаря ви, Линда, за това, че се присъедините към нас. Само съобщение към колегата от комисията ДВ. Продължаваме с, с заседанието си в зала 1G3. Бих искал също така да благодаря на председателя Рачи за сътрудничеството не само днес, но през последните 5 години, за това, че винаги сте подкрепяли Комисията по развитие в исканията ни за повече средства за хуманитарна, разви... хуманитарна помощ и средства за развитие.